Uh, Mr. Christensen. Okay. Dear colleagues, good morning. Уважаеми колеги, добър ден. Можем да започнем с гласуването. Това е точка 15 в дневния ни ред.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 устното изменение, изменение на колегата Локин, която не е тук. Всъщност то е обсъдено с цялата група, с докладчика. В края на текста на компромиса устното изменение оточнява позоваването на горе посочените документи и заличава термина agendas и по-нататък meetings. Donc ça donne le texte texte de vie. Следователно, текстът сега е. Смята, че списъка от тристранните разговори и съответните документи трябва да бъде оповестен и така нататък. Госпожа Алтала, напълно подкрепям компромисното изменение. Това е устно изменение в името на прозрачността. Струва ми се, че ние постигнахме едно широко споразумение за това да има по-голяма прозрачност, що се отнася до достъпа до документи. Това се отнася и до тристранните разговори. В бъдеще може би ще има точка, по която те първа ще се обсъжда, може би ще се стигне до дело на съда става дума за документите с четири колонки, които се изработват за тристранните разговори. По тази точка не постигнахме съгласие, но по останалото го постигнахме. Благодаря. Дебата ще продължи. Благодаря ви. Процедурен въпрос – That... Секретариатът ме уведомява, че има двама асцендиращи члена, които не са предварително посочени писменно. It seems to be fixed, however, uh, may I inform the political groups that uh, if... Всъщност, ако членовете на комисията или заместниците не гласуват съгласно правилника, ние трябва да бъдем предварително уведомени, когато те не присъстват. Сега да гласуваме компромис номер 4 за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 и сега електронно гласуваме цялото предложение. Okay. Uh, adoptive... Приема се. Поздравления на госпожа Хаутала. Now we continue in uh, сега продължаваме при закрити врата.